So, ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen zu unserer... И така, скъпи килянки, приветствам ви с добре дошли на следобедният ни дебат, който ще премине в две части. Първата част ще бъде посветена на новите форми на заетост – един час ще посветим на тази тема, тъй като тя става все по-важна в държавите членки. Особено важна е, важни са последиците от този ви, нови, тези нови видове заетост. А втората част от дебата ни ще бъде посветат на, на наблюдението и оценката на действията предприяти от държавите членки е, за с насоченост към хората с увреждания в рамките на европейският семестър. Започваме с няколко организационни уточнения. Най-напред държа да ви осведомя, че ще се председателстваме това заседание съвместно с Адриан Соломон, председател на Комисията по заетост и социална закрила в Румънския парламент. Аз съм Томас Хендел и съм председател на Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент. Двамата с колегата заедно ще се председателстваме днешното заседание. Процедурата ви е позната. Ако искате да се записате за изказване, моля, и сте член на Национален парламент, моля да попълните формулярите и да ни ги предоставите. Времето за изказване, което получавате е 2 минути. Знам, че не е много, но държа да ви уверя, че ние пък в Европейския парламент обикновено имаме само по една минута, така че смятаме, че 2 минути са напълно достатъчни. Предвижда се да се изкажат трима членове на националните парламенти, след което ще дадем думата на един член на Европейски парламент, като целта е да се постигне възможно най- добро равновесие и за да чуем преди всичко гласа на националните парламенти. И така, трябва също така да поскорим малко работата тъй като в 18.10 трябва да приключим с първата ни, първият дискусионен панел и да преминем незабавно към втория, за да гарантираме, че ще приключим точно в 19 часа и че никой няма да умре от глад преди предвидената вечеря за 19.15 часа. А сега давам думата на господин Адриан Соломон. Меси, меси президент. Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. Бих искал да приветствам с добре дошли нашите двама изказващи се в първия панел, господин Серкан Кьоси и госпожа Радка Махова. И да им благодаря за това, че се гласиха да вземат участие в това разискване. Най-напред ще отбележа, че появата на нови видове заетост се вписва в ценностите и принципите, заложени в Европейския стълб за социалните права. Даваме си сметка, че цифровизацията, техническият напредък и роботизацията могат едновременно да представляват както възможности, така и предизвикателства за работната сила, за условията на труд и качеството на труда важни също така и за индустриалната тъкан, и за социалния живот. На второ място, държа да отбележа, че структурните промени на стъпили на пазара на труда следствие на цифровият преход представляват не само възможност за диверсификация на пазара на труда чрез създаване на работни места, но представляват и предизвикателство за условията на труд, равнището на възнаграждение и неговото разпределение. И от тази гледна точка държавите членки следва да предприемат нужните мерки, за да се гарантира, че лицата заети на нестандарт, с нестандартен трудов договор могат да се възползват от нужната предвидимост и прозрачност в условията на труд, при които работят. А сега позволете ми да дам думата на първият ни гост, господин Серкан Кьосе, член на шведският парламент, който ще се изкаже. Е, <clears throat> так for det, ordförande, er ärade kollegor. Много ви благодаря, господин председател. Скъпи колеги, най-напред е, бих искал да ви благодаря за поканата и за тази възможност да споделя с вас визията си за бъдещето на пазара на труда. Условията на труд са от съществено значение за качеството на живот на хората. Работата ни дава възможности или ни ограничава. Начинът по който условията на труд се отразяват на здравословното ни състояние и дори на продължителността на живота. Промените на пазара на труда следва социално-економическите промени и водят до промяна в формите на заетост. Цифровизацията се отразява върху пазара на труда, начинът по който работим и начинът по който потребяваме. Пазарът на труда и неговата структура се промениха през последните 20 години под влияние на новите технологии голям брой е, работни места бяха автоматизирани или роботизирани. Паралелно с това економиката също се промени. Нито един от нас не работи по същият начин, както преди 20 години, което води до предизвикателства, свързани с економическата организация. Много често жените работят при най-уязвими условия на труда. Условията на труда също така са най-тежки за новопоявилите се на пазара на труда, най-често млади хора те работят все по-често не на безсрочни трудови договори, а на срочни трудови, трудови договори или работят на непълно работно време. Ето защо трябва да се следят отблизо тези промени в условията на труд и методите на заетост. Как може да се гарантира, че пазарът на труда е достатъчно гъвкаво и едновременно с това може да се гарантира, че всички безработни, дългосрочно безработни, всички хора, които работят на срочни трудови договори, могат най-накрая да си намерят постоянен трудов договор. Днес дори и заетите лица са заплашени от това да живеят в бедност работодателите трябва да бъдат насърчени да предоставят справедливи условия на труд на своите работници. технологическият напредък и изкуственият интелект променят пазара на труда, променят също така и начинът по който гледаме на заетостта и за това трябва ние да се пригодим към тези нови условия. И смятам, че ние сме в състояние да го сторим. Преди всичко трябва да се опитаме да се възползваме от иновациите, за да подобрим живота на стотици хиляди души и да гарантираме, че ще дадем нови видове работа, които да гарантираме гарантират справедливи условия на труд за всички. Новите технологии се използват за тази цел и ще например с Йоран Йоргенсон, който заявява не ме страх от новите технологии, страх ме от старите технологии. Обеден съм, че разискванията през предпредстоящите години ще станат все по-интересни. Имаме нужда от нови теории, които да са приложени към новите видове заетост. Трябва да насърчаваме новаторството, да създаваме условия на труд и форми на заетост, които дават възможност на всички да имат достъп до пазара на труда. Трябва също така насръчаваме ученето през целия живот. В днешно време човек сменя работата си по-често, отколкото в миналото и трябва хората да са подготвени за тези промени на пазара на труда. Трябва също така да се преборим с настоящите тенденции, а именно за да се подобри по, по, положението за, на няколко в пазара на труда, се влушава условията на труд на някой друг. Това не бива да бъде допускано за в бъдеще, тъй като най-често, за съжаление, жертви на този вид промени се оказват работниците. Трябва да достигнем до една парадигма, която да е печеливша за всички и за работодателите, и за работещите. Трябва да инвестираме в сектора на здравеопазването и на образованието. Трябва също така да улесним достъпа до услуги, като например грижите за деца, за да могат жените да намерят своето място на пазара на труда, тъй като, за съжаление, често именно жените страдат от тези трудни условия. Така че, социалното благоденствие, социалната закрила, образованието, дали това секторите, в които трябва да инвестираме, да. Трудно ли ще ни бъде? Да, разбира се. Но можем ли да го постигнем? Да, разбира се. И много се надявам да постигнем това положение, в което всички да можем да се възползваме от промените и напредъка на пазара на труда. Благодаря ви. Thank you. Je suis été donné la parole à euh, благодаря. А сега давам думата на госпожа Радка Максова, която е член на Комисията по труда на парламента на Чехия. Děkuji, děkuji za pozvání, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem si připravila krátkou prezentaci. Благодаря много. Благодаря, дами и господа, за това, че ме поканихте да участвам в това заседание. Моето представене на английски, не аз ще говоря на чешки. В Чешката република, както и в останалия свят, най-вероятно ще има съвсем нови видове работни места, както в областта на услугите, така и на промишлеността. Това обаче не значи, че работните места ще изчезнат, а по-скоро ще бъдат обект на много големи промени, като ще представя самата дейност ще бъде много разнообразна и ще бъде една комбинация от дейност на човека и машината. Всички трябва да се възползваме от тези нови възможности и да се вземат необходимите мерки, защото нези, които са извън трудовия пазар или които трудно намират а, работа, а, могат да бъдат включени в трудовия пазар. Става дума за възрастни хора, хора, живеещи в по-отдалечени региони, където има проблеми с транспорта, т.е. необходимо е да се създаде по лесен достъп до трудовия пазар. В предприятията трябва да бъде развит дух на колектив, колективен дух, за да може промените в дейността да се поемат и е, извършват е, солидарност. Също, също така трябва да е, се наблегне на образованието през целия живот с цел е, а, а, по голяма гъвкавост. Необходимо е също така да има и гъвкавост в цялостната система на работа, за да може да има възможност за по-добро съчетаване на личния и професионалния живот. А работодателят на бъдещето обаче ще бъде най- най-вероятно а, няма да, няма, няма да бъдат а, а, заинтересовани от образование, от обучението през целия живот на своите служители, тъй като те имат интерес да вложат, да инвестират в подобно обучение, ако няма текучество или ако това обучение може да се приложи в, през по-дълго време. А работните места и дейностите ще се променят непрекъснато същевременно. А, Също времено това означава по-малка е, сигурност на трудовото, на, на трудовото място, по-малко сигурни работни места, оттам и повече стрес е, и е, повече е, натиск над е, служителя. Особен е риска за някои по-специфични групи. А, смятаме, че и в бъдеще ще има, може би, все по-малко и по-малко работни места. за неспециализирани е, служители, докато тези, които имат е, за разлика от тези, които са тясно специализирани в дадени области. Но за това пък ще се създадат най-вероятно повече работни места в социалната сфера, както и в някои по-специални отрасли. Нови форми на заетост кръговата економиката не е, кръговата економика не е достатъчно развита в Чешката република, много по-малко отколкото на други места, но има подобни проявления в областта на, на транспорта, на ресторантьорството, на хотелиерството, но Подобни дейности са предимно концентрирани в големите градове и това са най- най-често чужди платформи като Airbnb, FlexOffice и а, други. А, все повече и повече ще се развиват онлайн платформите, които ще създават повече възможности за самонаетите или за работа от разстояние, което ще дава известни преимущества, особено на хората, които са в отдалечените райони. Необходимо е в споделената економика да се обърне внимание на следните е, аспекти е, е, юридическа рамка за статута на различните работници, данъчни и застрахователни правила, които да обхващат новите работни места. Благодаря ви. Сега Давам думата на госпожа Светлана Ангелова от България, която е председател на Комисията по труда. Имате думата, госпожа. Уважаеми дами и господа, Тат на динамичното променящата се среда на пазара на труда и схемите за социална закрила постоянно са изправени пред различни предизвикателства, изискващи реформи. През изминалата година в България се наблюдава значителен економически растеж и подобряваща се ситуация на пазара на труда. Но все още като основно предизвикателство се очертава различието в търсенето и предлагането на работна сила с определена квалификация и умения. В тази връзка държавата прилага действен инструмент за ограничаване на несъответствието, какъвто е ежегодно приеманият от правителството Национален план за действие по заетостта. За 2019 година неговото мото е за повишаване активността и качеството на човешкият капитал. Приоритетните целеви групи на активната политика на пазара на труда за тази година са продължително безработните лица и безработните, без професионална квалификация. В рамките на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ ще стартира няколко нови операции, които ще насърчат предприемачеството и стартиране на самостоятелен бизнес, ще се предоставят нови възможности за обучение както на заети, така и на безработни и неактивни лица, които в последствие ще бъдат наети от работодатели. С приоритет ще продължат да се насърчават инвестициите в високотехнологичните производства и услуги и в общини с висока безработица. Планът за 2019 година предоставя възможност на малки и микропредприятия да заявят включване на наетите от тях лица в обучение за придобиване на ключови компетентности, като половината от стойността на обучението ще се финансира със средства от държавния бюджет. С интерес очаквам да разбера повече от прилаганите от другите държави членки нови форми на заетост. Благодаря за вниманието. Mulțumim pentru cuvintele pe care le-ați exprimat. Председателя, благодаря. Благодаря ви. Сега ще чуем изказване на представителя на Италия. представител на камерата на депутатите, е, която е член на Социалистическата партия. Благодаря, господин председател. В Италия през последните години проведохме значителна реформа на пазара на труда. Това е в смисъла, който току-що изложиха преждеговорившите. Инвестирахме, е, като се съобразихме с кризата. Е, основно се придържаме към принципа за гъвкавост. Инвестирахме в количеството на работата, но сега трябва да поставим ударението върху качеството на работата. Трябва да имаме предвид, е, че много често се сключват време временни трудови договори или нови форми на заетост, е, които или не са признати, или са признати пунктуално, е, като не често се отчитат технологичните новости. Въпросът, е, който искам да задам на преждеговорившите е, е дали съответната комисия на Европейския парламент се опитва да координира съвместно с Европейската комисия инициативи, които могат да се отнасят за всички държави членки, като например един обещетение за безработица за цялата територия на Европейския съюз, е, което предполага прехвърляне на права Следващия ми въпрос е, е, комисията и парламента имат ли намерение да инвестират в е, система е, за обучение и за висше образование? Как да се преквалифицират работниците, защото някои от тях могат да бъдат изоставени, да изпаднат от новата система на пазар на труда? В този смисъл Италия винаги е била активна. Искаме да разберем какви са инициативите на Европейския парламент и на Европейската комисия. Е, госпожа Чипро е, има думата сега. Освен това, е, ще дам думата на Кутра Котомас Хеви. Надявам се, че правилно съм ви произнесъл името. Тя е заместник председател на Комисията по заетостта, здравето и социалните осигуровки. Имате думата в Гърция. Кипър. Кипър. Στην Ευρώπη και στην Κύπρο, σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις και... Благодаря ви, господин председател. Когато говорим за положението с заедността и работните места в Европейския съюз и в Кипър, и когато говорим за социалните взаимоотношения, преди всичко трябва да стане ясно, че неолиберализма е преобладаващата теория в страните от държавите, членки на Европейския съюз. Тоест, трудови взаимоотношения уредени чрез колективни трудови е, договори се смятат, че е основният проблем, поради който не може да се възстанови економиката. Също така, минималното работно възнаграждение и социалните осигуровки се възприемат като фактори, които подронват конкурентоспособността на дружествата, а пък стабилното работно място се смята за пречка за конкурентоспособността на дружествата. Система също така се смята, че системите за социално осигуряване са прекалено голямо бреме за държавните бюджети, поради което се насърчава ранното пенсиониране и частното пенсионно осигуряване. Тъй като се смята, че обществените, че публичните пенсии се, са бреме за държавният бюджет. Едновременно с това държавите членки са длъжни да гарантират защитането на основните права глава на всички граждани. А пък сега се оказва, че осигуряването на основните права се е вид нарушаване на принципите на свободната конкуренция. Съгласно договор на Европейския съюз, трудовите взаимоотношения се уреждат съгласно националното право, но благодарение на пакта на стабилност и други ем, инструменти на Европейския съюз, той на практика на, на, на, налага неолибералната философия на държави и членки от Европейския съюз. той е една прекомерна, жестока е, делиберализация, която засяга всички държави членки в Европейския съюз. В Кипър има бедни работници и тези бедни работещи са се увеличили почти двойно кризата насам. Правителството продължава да твърди, че безработицата намалява, но всички знаем, че се увеличава броят на бедните работници или пък на хората, които напускат страната в търсене на по-добро бъдеще някъде другаде. Освен това се увеличава значително броят на заетите на непълно работно време, а по-голямата част от работещите е, са принудени да, при, да приемат подобни условия на труд, просто защото нямат друг избор. И по този начин на практика се създават фиктивни работни места, фиктивна заетост, като държавата е шампион в това отношение. Около 30% от заетостта в държавната администрация, в държавния сектор всъщност са несигурни работни места, работни места на срочни трудови договори. От своя страна много от местните услугите, които се предоставят от местните органи самоуправление, не издържат на економическия натиск и чисто и просто фалират, което значи, че, че услуги като грижи за децата или грижи за възрастните хора се оставят изключително и само на доброволни начала. Трябва да се гарантира стабилността на работните места, трябва да се гарантира също така и минимални работни възнаграждения за необхванатите от колективните трудови договори. Трябва да се предприемат мерки за под подобряване на социалната държава. За съжаление, обаче, всички тези цели очевидно не са част от големият политически дебат в Европа днес. Говорим непрестанно за плана за инвестиции на господин Юнкер или пък за стълба за социални права, но за съжаление това само красиви думи, които по никакъв начин няма да подронят неолибералния модел. Днес в Европа настояваме върху гъвкавостта в дългосрочен план, което облагодетелства само най-големите капиталисти. Обмисля се създаването на Европейска агенция, на Европейски орган по труда, но всъщност този орган с нищо няма да подобри условията на труд. Това ще бъде просто една агенция, която ще събира данни, идващи от различните държави членки, за да продължаваме по пътя на неолиберализма. Благодаря ви. Мултумим Шиной, тя да каза да depășit. Много ви благодаря. Значително надхвърлихте отреденото ви време за изказване от две минути, но тъй като няма много други записали се колеги, ви оставихме да продължите малко по-дълго. Много ясно е, изказахте позицията си. European. Vrea să ia cineva cuvântul, nu avem niciun... Някой член на Европейския парламент иска ли да вземе думата? За сега никой не се е записал. Дака nu, rugăm pe domnul Manios Nicolaos, eh, președintele Comisiei de Muncă din eh, в такъв случай давам думата на господин Маниус Николаус, председател на Комисията по заетост на Гръцкия парламент. Предполагам, че той ще продължи в същата линия, която си каза колегата преди него. Позицията, която изказа колегата преди мен е много ясна, но аз ще се спра по-скоро на това, което може да се приложи на практика и то незабавно. Скъпи колеги, скъпи приятели, членове на дискусионния панел, скъпи колеги и приятели. Новите видове заетост не осигуряват същото равнище на социална закрила в сравнение с условията на труд на традиционните методи на заетост. Тази нов вид заетост също така води до разрастване на сивата економика. Гръцкото правителство прие редица закони, чиято цел е да се подобри закрилата на работещите, като едновременно с това се подобравят макроекономическите условия. Опитваме се да насърчим законните и справедливи видове заетост и се стремим да не насърчаваме гъвкавите форми на заетост, които биха могли да се използват и за не толкова законни цели. За това се опитваме да предприеме мерки, които да обхванат възможно най-голям брой безработни, за да могат тези хора отново да се върнат на пазара на труда. През последните 3-4 години бяхме в рамки, работехме в рамките на програмата за меморандума на тройката, но все пак успяхме значително да намалим безработицата и по-голямата част от създадените работни места бяха на пълно работно време през месец август 2018 година създадохме условия на труд съгласно колективните трудове договори, които благодетелства над 200 000 работници. От 20 години не само работим за, говорим, извинете, за работници, които могат да бъдат наети, което на практика унищожи социалната закрила и насърчава популизма и десния популизма, И не бива да забравяме и този факт, когато говорим за социална закрила. Благодаря ви. Аз сега давам думата на госпожа Алис Мери Хегинс от Ирландия, член на Комисията по заетост, независим член на Ирландския парламент. Микрофон за оратора. Now? Okay. Ah. Um, what we're seeing very much uh, in Ireland is that we are... В Ирландия все повече дискусията се измества от равнището на безработица, като много често се такува по много постен начин. И си даваме сметка, че всъщност сме в положение на криза относно качеството на заетостта. И тази тема вече беше спомената. Когато говорим за гъвкавост, ми се струва, че често гъвкавост става синоним на несигурност при положение, че гъвкавост в първоначалното значение на терминът е пряко свързана с предвидимост, т.е. възможност за хората да планират метода си на заетост по начин, който да съвпада с очакванията им. Тоест, трябва да се върнем към идеята за гъвкаво съвместна с качествени условия на труд изготвихме един проект закон за промяна на условията за заетост и конкуренция, тъй като има сериозни притеснения за последицата на несигурността и фиктивните самозаети лица. Опасността е, че се губи е, силата на колективното трудово договаряне и на напредъка и социалната закрила в определени браншове. Така че сега на първо място се опитваме да дадем определение на работник, за да сме наясно за какво говорим. Има нужда такова определение на европейско равнище, за да гарантираме, че няма да се загубят, а, да има загуби нито за страната под формата на данъчни приходи, нито за отделните лица поради липсата на социална закрила от фиктивната самозаетост. Така че сега се предвижда и забрана за нули, договорите с нулев брой работни часове или прекалено малък брой работни часове, т.е. предвижда се някакви ограничения. Също така се притесняваме, че някои от процесите за социална закрила са дадени на подизпълнители и които действително в някои случаи водят до засилване на сигурността, тъй като хората се оказват в порочния кръг на безработицата. Така че би следвало на първо място да се разгледат новите форми на заетост и форми, новите форми на образование и обучение. Тоест, ако искаме да има нови форми на заетост, трябва да се гарантира, че хората разполагат с нужното обучение, че не просто ги принуждаваме да вземат нестабилни и срочни трудови договори. По отношение на социалното осигуряване е много важно да не забравяме ролята на синдикатите. Те също играят важна роля за качеството на заедостта, но е много важна и елемението е, са грижите, т.е. различните форми на, на грижи, които като сектор започват да вземат все по-голямо значение в сравнение с други економически сектори и трябва на първо място сектора на грижите да бъде секторът на най-качествените работни места. Знаем, че сектора, в който са взети предимно жени, за съжаление, понякога се характеризира с недостатъчно качествени условия на труд. И последно, си с това приключвам, има опасения за факта, че отдаването на подизпълнители на публичните услуги може да доведе до подобрение, за, до адаптиране към измененията в климата, например. Те могат да бъдат иновативни и сами по себе си, но поради високото равнище на, на отдаване на изпълнителите, не го постигат и затова е много важно да видим как може отново да се върнем към по-качествени собствени услуги, включително и чрез по-добри правила за обществените поръчки. Благодаря ви. Благодаря. Имаме още 10 минути. Имате възможност да вземете думата. Някой иска ли да вземе думата от името на комисията или от, по-скоро от е, Европейският парламент и комисията по заедостта на Европейския парламент? Господин Искиари. аз съм е, от Фин, Финландия. А в момента безработицата в моята страна е 6%. 200 000 души са самонаети, т.е. има все повече и повече самонаети. трябва наистина да има доста по-добре разграничение между безработни, самонаети, студенти, предприемачи. Наистина, като че ли в публичният сектор и публичния сектор много трудно може да разграничи тези различни категории. Опитваме се да вземеме по-специални, да предприемеме по-специални мерки за а, безработните, а, които а, дълго време са извън а, пазара на труда. В началото беше, е, им се предлагаха понякога кратко срочни договори, но в момента се опитваме да да смениме малко системата. Но, но при, при нас има малко проблеми с това, че е, когато човек работи един ден, след това е, трудност това се съчетава за, с е, добавките за безработни. Искам да знам дали в друга страна има подобни проблеми. Сега, господа Гаван, Гаванея, която е секретар на Комисията по заетост на Румънският е, парламент, ще, ще говоря ще говоря на румънски. Много Спускаме се с много предизвикателства на пазара на труда. Интересно е да видим какви работни места бихме могли да създадем, които да са много, които са благоприятни на е, семейният живот. Знаете, че в моята страна и в други страни има демографски а, проблеми. Така че необходимо е да се създадат работни места такива, защото майките да могат едновременно да а, отглеждат своите деца и да работят или да се върнат а, бързо отново на пазара на труда след а, отпуск по майчинство. Много от бабите и дядовците все още са активни, те са в добро здраве и са и биха могли да продължат професионалната си дейност. Така че тук трябва да се направи нещо за обучение през целия живот, за да могат тези хора да продължат да бъдат активни и да получат компютърна грамотност. От няколко години вече бе въведена промяната, увеличаване Увеличава се пасионната възраст, но при всички случаи смятам, че трябва да се вземе много повече мерки за продължаване на активността на трудоспособното население, както и специфични мерки за хората с увреждания. Също така а, възможност за работа от а, къщи и независимо дали на пълно или на непълно работно време трябва да се осигури сигурност, включително и на тези работни места. Същевременно обучението на, на младите и на по-малко младите трябва да бъдат насочени към много е, специфични е, аспекти. В крайна сметка физическият труд не, не трябва да бъде, да бъде срамен. Е, човек трябва да бъде и горд с това, че работи физически труд. Благодаря на всички взели думата все още не е 18.10, но ние приключихме. Давам думата на нашия председател. Скъпи колеги, дами и господа депутати, изслушах с голямо внимание казаното от вас и мисля, че можем да обобщим нещата в три пункта. Първо, терминологията, която използваме понякога из, из, използваме някои понятия и думи, които не сме определили а, съвсем а, точно или които нямат а, мястото си тук. Например, думата гъвкавост. Никой не никой не, няма да посмее днес да каже, че не е гъвкав, когато предлага а, труда си. Но какво точно означава гъвкавост? Е, това, това дали е възможно за промяна, за, а, е, за допълнително придобиване на умения и а, е, знания или недостатъчно социална сигурност. Второ, втори аспект, на който може да се, да се спреме и според мен е нещо като така малко а, с, циф, цифровизацията. Цифро... За някои цифровизацията а, предизвиква а, ужас, за други а, цифровизацията е панацея, лекарство за всички проблеми. Някои смятат, а, че цифровизацията ще създаде милиони работни места. както в, промишл... както в промишлеността, където все повече и повече роботи за заместват хората. Има производства, в които са, увеличили, са се увеличили два пъти с наполовина брой служители. Така че не трябва да смятаме, че цифровизацията ще бъде е, панацея и ще бъде е, златното решение. Но ще спра до тук, тъй като е, времето минава. Не струва ми се, че все още има какво да направиме. Има много какво да а, помислим трябва да, да, да, да, да, да мислиме, за да създадем необходимите ар, аргументи. А, които да можем да противопоставиме на онези, които предлагат някои идеи, които нямат не са подплатени, аргументи, които се използват и срещу нези, които протестират, демонстрират. Необходимо е да се създадат по-стабилни и по-ясни модели Трябва също така да разглеждаме проблемите, свързани с творческата дейност. Е, трудещите се трябва да участват също така и в създаване на новите работни условия и работни места. и да, да намериме правилният е, прав, равновесието, баланса между а, е, а, е, борбата с предизвикателствата, сигурните работни места и бъдещето на Европа. Благодаря на господин Соломон, който беше съпредседател на първата, а, първата част на нашето заседание. А сега ще минем към втората част на заседанието, коя, която ще разгледаме дей, дей, дейностите на държавите членки е, за а, е, хората с увреждания. Имаме двама, ора, предвидени двама оратори. госпожа Карла Кама Тавареш, член на Комисията по заедостта на Португалският парламент и господин Анте Баби, член на Комисията по труда и системите за пенсиониране в Харватският парламент. Всеки от вас разполага с по 5 минути, за да представи дейността във вашата страна. So. Wer fängt an? Carla Tavares? Ja. Please. Заповядайте, имате думата, госпожо. Да, е, и аз ще се възползвам от възможността да говоря на португалски. Да. Quis para fazer esta Искам да ви благодаря за това, че ме поканихте в Европейският парламент, за да мога да представя ден, нашата дейност а, за хората с а, увреждани. През 2009, от 2009 година насам а, Хората с увреждания и техните семейства са в центъра на нашето внимание. Аз създадахме нови парадигми, нови модели за работа на тези хора. Правителството предприемах сериозни мерки за включването на тези хора в трудовия живот, като същевременно те могат да запазят своята независимост и своето достоинство. Е, необходимо е и бяха взети мерки да се адаптират работните места, за да могат е, тези хора да извършват дейности, е, които инак не биха могли да извършат. Също така има и от 2017 година има една специална добавка за хората с а, увреждания с, а, с цел борба срещу бедността и по повишаване качеството на живот на тези хора. От 2009 2019 година тази мерка ще включва и допълнителни лица, е, млади и членове на семействата на хората с увреждания. По време на нашият е, мандат също така е, предприехме и други важни мерки промяна на законодателната рамка за а, хората с а, увреждания бяха увеличени с 14,5% добавките за а, членовете на семейството, които се грижат за хора с а, увреждания. Всичките тези мерки са интегрирани. Също така бех, беше взето решение хората с увреждания да не бъдат данъчно облагани. И им се създават възможности, за да могат да вземат под найем превозни средства, които да им позволят да се предвижат. Също, също така се извършиха промени в областта на обществения транспорт, за по-голяма достъпност на хората с увреждания. В момента се провежда един пилотен проект за достъпност на хора с увреждания, които, за да могат те да използват качествено и изцяло обществените пространства, както и другите. и също така недискриминацията за хората, недискриминацията на хората с увреждания. Това е един специален проект, с който а, е, включва някои мерки в областта на данъчното облагане, както и някои мерки свързани с обучението и образованието на тези хора. по този проект са работили и експерти, и членове на семейството на хората с увреждани. Също така Укра. Се опитахме се, се, се, се взеха мерки, да могат хората с увреждания сами да решават каква да бъде тяхната съдба, т.е. намалиха се ограни, ограниченията и бе приета програма за достъп на всички до труда. Правителството също така развие една стратегия за развитие на заетостта включ, включващ обучение, както и стажове и практики в различни предприятия. От началото на този месец влезе в сила нов закон, съгласно който обществените предприятия и администрацията са задължени да наемат 2% е, от служители, които да са с е, увреждани. Наш правителството обяви за свой приоритет е, политиката за хората с увреждания с цел осигуряване на достоен живот. Всички тези мерки аз в съзвучие с европейският проект за една по-демократична, по-включваща, по-демократична, по солидарна Европа, Европа, в която никой няма да остане е, настрани, една Европа, която всички искаме и към която всички се стремим. в момента Имаме жълти лищета, жълти лищета, на кои, с които можете да поискате думата в следващият дебат. Сега давам думата на господин Анте Павич, член на комисията по заедостта, пенсионната система и социалното партньорство. Имате думата, господине. Благодаря господин председател, скъпи колеги, дами и господа депутати в Европейския парламент и в националните парламенти. За мен е удоволствие да участвам в тази седмица на интерпарламентарно сътрудничество. Хърватия за първ път ще бъде председател на Европейския съюз през 2020 година. За мен е особено удоволствие да констатирам, че по този път сътрудничихме с колегите от Румъния, от Финландия. Ние ние се подготвяме за отговорността, която ще поемем в парламентарния триъгълник между Финландия, Румъния и Харватия, а също така и Европейския парламент. За мен е удоволствие да говоря по толкова важна тема, е, като, например, е, наблюдението и дейностите на държавите членки за лицата с ограничена подвижност или с недък. Подобно на други държави членки, Харватия Харватия работи активно за пълното упражняване на човешките права, както и за дейността на хората с недък, какъв е техния принос в обществото. Ние прилагаме конвенцията на ООН по правата на инвалидите, така наречената НСПД, а също така и е, е, за стратегията на Европейския съюз от 2010 до 2020 година за хората с увреждания. Ние създаваме създаваме национална стратегия за равни шансове за хората с увреждания. Е, Последния път е, е, периода беше от 2017 до 2020 година. В момента е, се изпълнява и конвенцията на ООН. От 70 стратегически мерки, 43 вече се прилагат в нашата страна. Остават ни още 37, които се прилагат, но само частично. Ние смятаме, че това е доказателство за чудесен резултат, който сме постигнали. Целта на политиката за хората с увреждания в рамките на европейското 6-месечие, част от което сме и ние, е, е създаването за възможности във всички области на обществения и на личния живот за хората с увреждания. Така разбираме нещата ние в Харватия. Беше постигнат положителен напредък. Бих искал да помоля, но може би ще повторя това, което каза колегата от Португалия. Инфраструктурата е много важна. Това е част от социалната защита. Е, е, инфраструктурата, е, достъпа за деца с увреждания или които закъсняват в своето развитие. Също се отнася и за достъпа на инвалидите до много места. Подобрява се е, материалното положение на хората с увреждания. Е, осъществява се и по-голям достъп до заетостта. Е, бяха предвидени квоти за всички работодатели и е, е, системно се предвижда право за лице, което да оказва помощ в училище, за да може е, да се общува по-лесно с децата с увреждания. Е, бяха създадени и програми, които благоприятства заедността на хората с увреждания. И те трябва да стават все по-ефективни за в бъдеще. А, също така личен помощник. Личният помощник е все по-присъстващ. Бяха предвидени значителни средства а, за а, да, няма, да има по-малка институциализация на грижите за хората с увреждания. Били те е, деца, млади хора или възрастни. Но все пак, е, въпреки постигнатия напредък от е, Република Харватска, все пак е, е, трябва е, да бъде направен на значителен напредък. Сега ще се спра на аспектите, които трябва да се подобрят. Не се използва напълно активния потенциал на хората с увреждания. Повече от 70 000 човека, които могат да работят, остават извън пазара на труда. Трябва да положим много повече усилия, като например гаранция за достъпен транспорт, достъп до работното място, а също така и е, разумна ергономия на работното място. Трябва да се постигне значителен напредък, е, за да могат обществените органи да работят в тази посока, но все още не е извършена оценка на постигнатия напредък. Е, ние не сме преценили и какво точно не е направено. Напредъка по деинституциализацията не е достатъчен. Е, трябва да положим много допълнителни усилия, е, за да е, помогнем на институциите, които оказват помощ на хората с увреждания, за да могат те да останат семействата си и да бъдат възможно най-самостоятелни. Колегата от Португалия не говори за това, но бих ви помолил по време на дискусията да споделите вашия положителен положителен или отрицателен опит във връзка с дезинституциализацията. Аз съм работил като заместник министър за хората с увреждания в министъра за социална защита и младеща. Ние създадохме такъв процес. Може би допуснахме грешка, защото хората с най-тежки увреждания излязоха от институциите. Може би тук допуснахме грешка, възникнаха много проблеми. Ние съзнаваме е, какви усилия трябва да положим. Е, знам, че има много предизвикателства и аз бих искал да споделя какви усилия полагаме. На 1 януари 2019 година е, е, беше гласуван нов закон за засилване на тази дезинтеграция с титуализация, за да не се настаняват хората с увреждания в институция, за да им се оказва помощ в много по-голяма степен в семейството, е, евентуално с индивидуален помощник. Е, бях променени разпоредби на закона, за да се работи на три нива – личен помощник, терапевт е, и водачи за хора, които не дочуват зрители, които са с силно вредено зрение. Искаме да приложим конвенцията на ООН за хората с увреждания, да има е, специална стратегия. Е, говоря не само за Харватия, но и е, за всички страни членки. Ако всички се обърнем към Европейски съюз, който да служи за пример в целия свят, не само в областта на економиката, но и по отношение на качество на живота, с най-високи стандарти за права на човека, за демокрация, но и за закрила на най-ранимите членове на обществото. Ако искаме да постигнем този, тази цел, трябва да гарантираме еднакви права за всички, особено за тези, които са в най-неблагоприятно положение. И е, накрая бих искал е, да изкажа похвала за малкия напредък постигнат е, в парламента на Харватия. По време на настоящия ни мандат ние създадохме една специална трибуна за хората, които са в е, е, е, инвалиден стол. Председателя, благодаря. Благодаря от все сърце. Виждам пет човека са поискали думата за сега. Кой иска да вземе думата? Ако още някой иска да вземе думата, ако обичате, е, кажете веднага, защото иначе ще е, приключа списъка за изказвания, защото трябва да е, приключим в 19 часа. Ана Ангелова има думата. Светлана Ангелова. Председател, уважаеми дами и господа, в рамките на Европейския семестър продължаваме да работим за насърчаване на интеграцията на рисковите групи, включително на хората с увреждания. Бих искала да обърна специално внимание на приемането през декември миналата година в България на Закона за хората с увреждания в изпълнение на един от основните приоритети на управленската програма на правителството. Със Закона се създават възможности за осигуряване на заетост на хората с увреждания в обичайна, специализирана и защитена работна среда, както и предоставяне на адекватна подкрепа за работещите хора с увреждания и техните работодатели. Законът въвежда квота на работната сила, която да гарантира и увеличи заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда, като по този начин им предоставя право на собствени доходи от трудова дейност. Ще бъде създаден специален фонд за етост на хората с увреждания“ към Министър на труда и социалната политика. Ще се разработят също така конкретни програми и мерки за насърчаване на заетостта които да бъдат стимул за работодателите да разкриват работни места за хора с трайни увреждания. Предстои да се създадат центрове за защитена заетост като механизъм в подкрепа на трудовата интеграция на хората с тежки и множествени увреждания. Хората с трайни увреждания са част от целевата група на още един приятна наскоро закон а именно Законът за предприятията на социалната и солидарната економика, с който ще се подобри достъпа до заетост и обучение за придобиване или усъвършенстване на професионалната квалификация на хора от уязвимите групи. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря ви. Никола Манус има думата. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, бих искал да ви осведомя, че гръцкото правителство гледа много сериозно на социалната солидарност и се стреми да предостави нужните предварителни условия за равен достъп до пазара на труда. За целта осъществихме реформи в националната познавателна система по отношение на националното и гимназиално образование. Целта е децата с увреждания да могат по-лесно да се интегрират в нормалните учебни заведения. Също така, положихме усилия за подобряване на достъпа и предоставянето на подкрепа и специализирана помощ при ученето на тези деца. А също така, гръцкият жестомомичен език се смята за равнопоставен на гръцкия език, а пък Брайловото писмо също официално се възприема като език, на който може да общуват гръцките граждани. Освен това, предприехме мерки, които гарантират по-добър достъп на хората с увреждания 15% от средствата за заетост са заделени за заетостта на хората с увреждания, а пък на, место, на местно регионално равнище е, има мерки за контрол на изпълнението на конвенцията на ООН за хората с увреждания. Също така изменихме закона за осиновяването, за да можем да помогнем на всички деца, които до момента живееха в увреждания и за да могат те да станат пълноправни членове на новото си семейство. Поставихме акцента върху новата социална и солидарна економика. Изградихме инфраструктури за настаняване, специализирани жилища и специализирани летни специализирани инфраструктура за летни лагери, които да могат да се използват от деца с увръщания. въпреки наложените мерки за бюджетни ограничения заради меморандума, гръцкото правителство успя да гарантира финансирането на тази програма. Също така, помощите, които се предоставят на хората с увреждани, не се облагат данъчно и не могат да бъдат запорирани в случаите, когато лицата са задлъжняли към гръцката държава. Или казвам с други думи, имаме цяла поредица от данъчни облегчения за тази категория от населението. Благодаря ви. Господин Косве има думата. Köszönöm, elnök úr, кедбеш kollégák, sorstár. Уважаеми господин председател, дами и господа, добре дошли в този късен час. Радвам се, че толкова колеги взеха думата в рамките на този депутат. Аз съм член на Европейския парламент вече от 10 години. Идвам от Унгария и съм гохоням. Специализиран съм в областта на равните възможности и образованието. Това са темите, по които работя тук в Европейския парламент равнището на заетост на хората с увреждания в Европейския съюз е около 50%. Разбира се, в някои страни данните са по-добри, отколкото в други. В Унгария, например, имахме равнище на заетост на хората с увреждания от 20% през 2011 година, но сега процентът се увеличи на 40, което за мен лично далеч не е достатъчно и бих искал да подкрепя двамата колеги, изказали се преди мен, те споменаха, че е нужно да се предприемат мерки за промяна на, на настоящото положение. Не искам да изрещам дългия списък на проблемите или на мехите, които могат да бъдат предприяти в Унгария и в другите държави членки. Ще се въздържа с няколко общи коментара. На първо място, положението на пазара на труда трябва непрестанно да бъде обект на оценка особено по отношение на заетостта на хората с увреждания. На второ място е много важно да се работи срещу практиките, които възпрепятстват или се противопоставят на заедостта на хората с увреждания. На трето място трябва да се насърчи интеграция на пазара на труда, за да може хората с увреждания и хората без увреждания да могат да работят заедно на пазара на труда. Освен това, образованието и обучението са много важни не само за хората с увреждания, но и за техните колеги и за техните работодатели. Много често хората просто не знаят достатъчно едни за други, но тази гледна точка ученето през целия живот също е много важно. Европейският парламент може да изиграе важна роля при приемането на пакта за достъпност. Предполага се, че той ще бъде прият в Европейски парламент до години и ще бъде правно вързващ за всички държави членки и се надявам това да бъде важна стъпка напред по отношение на достъпността. Надявам също така, че и днешният дебат ще се окаже полезен и че ще можем да се да научим най-добри практики едни от други. Благодаря ви. Алис Мари Хигинс е следващият ни оратор. Благодаря ви. Ще направя няколко коментара кратко този път, защото знам, че миналия път доста се разпостряха. В Комисията за социална закрила се опитваме да създадем съвместни заседания между Комисията за заетост и социални въпроси и Комисията по образование в парламента, особено по отношение хората с увреждания, защото се оказва, че хората се сблъскват с различни бюрократични процедури. И се оказва, че всъщност от бюрократична гледна точка е много трудно да се пребори човек с а, увреждане, защото а, различни системите за правата на хората с увреждания по отношение на платната система, от тези по отношение на заедостта, например, и често тези бюрократични трудности се оказват пред, реална пречка за хората с увреждания. В Ирландия приехме законодателство за приспособяване на инфраструктурата на мястото на труда и за предоставяне на личен асистент на хората с увреждания, но към момента все още имаме известни бюрократични трудности. Много е важно също така да се, да се говори и за напредъка. т.е. не е достатъчно само да се изчислява е, равнището на заетост, но е важно да има възможности за кариерно развитие за хората с увреждания. И това е нещо, на което обръщаме все повече внимание и специфично предложение за квоти за хора за увреждания в ръководните органи, за да може тази категория от населението бъде представена на най-високо равнище в структурите на работодателите. И следващия въпрос е свързан с факултативния протокол към конвенцията на ООН. Ние сме се движим с 10 години закъснение от сравнение с Португалия. Не нека го приехме, така че искам да чуя до останалите колеги дали факултативния протокол е бил прият от техните държави членки, защото те дават възможност на хората с увреждания да е, по-лесно да настояват спазването на техните социални права и ми се струва, че реалната социална права, която получават хората с увреждания е нещо различно и трябва да се обърне повече внимание на качеството на социалните услуги, а не просто да се използват коли... количествени показатели по отношение на европейския семестър. И не на последно място, при последният годишен обзор за растежа в рамките на европейския семестър ни бяха оправени упреките в Ирландия, че сме отдалечили, извинете, че сме отдели, отделили прекалено много средства а, в, по отношение на здравеопазването. Та сега се питам как може да се направи по-доброто равновесие от тази гледна точка. Благодаря ви. Почти съм сигурна, че се обърках при познанството на името ми, но ми се струва, че давам думата на госпожа Кокорума. Благодаря ви, господин председател. В Кипър още през 2011 година ратифицирахме протокола на ООН е за правата на хората с увреждания. И за периода 2013-2015 година, т.е. по време на кризата, подготвихме план за действие, но много малко от предвидените действия бяха приложени на практика. разполагаме с комитет за заетост и социални въпроси, където се обсъждат възможните мерки, но ако не бъдат преодолени бюрократичните пречки, ако не бъдат заделени нужните средства, всички тези действия ще си останат само красиви думи на хартия. в Европейския семестър бяха отправени препоръки към Кипър относно стратегията за хората с увреждания. А всички знаем, че беше прията и Европейската стратегия за хората с увреждания. Колегите преди мен представиха много адекватни и много добри планове за действие. В Кипър също има квоти за заетост на хората с увреждания в публичната администрация, но квотата е едва от 10%, като трябва да си има предвид, че поради меморандума през последните години всъщност не е имало нито едно или лице в рамките на тази квота от 10%. предвижда се и нови възможности по отношение на гарантираното минимално възнаграждение, но тук отново се спускваме с някои трудности и правителството трябва да поеме своята отговорност. Спускам се с някои проблеми, няма да ги споменавам всички тук, но контролът и наблюдението са много важни, защото ратификацията се извършва на... с подпис на хартия, но по-важно реално е прилагането на практика. Също така да да отбележа, че в а, моята страна има много сериозни организации, представляващи хората с увреждания, които са много активни и разбира се, искаме да живеем в едно общество, където да няма никакви пречки пред хората с увреждания. Госпожа Кунева има думата. Благодаря, господин председател. За е удоволствие да участвам в дебата. Радвам се, че страните от юга, най-бедните страни на Европейския съюз, отбелязват много големи успехи, като Кипър, Гърция, Португалия. Въпреки економическата криза, левите правителства в тези страни превърнаха групата на най-уязвимите граждани в своя приоритет. Аз работих по различни теми, като първата беше помощта за хората, които полагат грижи за хора с увреждания. Помощта за семействата на хора с увреждания е от голямо значение и е, подпомага много семействата. Често семействата не са достатъчно обучени и не знаят е, как биха могли да помогнат би трябвало да упражниме натиск над съвета да се приемат допълнителни мерки за и програми за семействата на хората с увреждания. Това не е лукс, това е, е основна нужда за хората, които не са автономни. Всяка помощ е от огромно значение за теб. Също така хор, хората трябва да бъдат обучени и включително всички трябва да бъдем обучени, за да се научиме да живееме с а, хората с увреждане. А, така бихме могли много по-добре да се разбираме помежду си, така и всеки ще стане много по- толерантен, много по-солидарен. В страните, в които се се предлага личен асистент, трябва да бъдат тези лични асистенти трябва да бъдат обучени, защото не може да се изпрати в дума на човека с увреждания лице, което няма необходимите умения, образования, защото в противен случай просто няма да, да се постигнат необходимите резултати. За това трябва да има специално образование и обучение за личните асистенти. Благодаря. Господин Депатюлю Белки. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви спомена един текст, който аз предложих и който бе гласуван от Брюкселският парламент за хората с увреждания и тяхната заетост. 5% е, е, е, е с задължително запазените работни места за хора с увреждания в е, съответните е, предприятия. Но е, някои работодатели много така бяха загрижени, страхуваха се от а, това свое задължение по ТОС. Затова създадахме една система за, а, на подизпълнителски фирми, които, а, да, които а, подготвят работното място. И по, по, по този начин бяха облегчени както и администрациите, така и общините. Също, но местните органи на властта дават а, възможност а, да изпълнат своите задължения, като наемат хора с увреждане и същевременно се демистифицира взаимоотношението с хората с увреждане. В държавната администрация става ясно, че присъствието на хора с увреждания е положително а, и дори а, се оказва, че те като служители те са много по-добри, много по рендабелни ако щете, просто защото е, са по, е, по-малко отсъстват, имат по-малко ангажименти извън работното си място, така че това може да бъде само един допълнителен аргумент, госпожа Радка Максова. Благодаря ви. Радвам се, че че е, обсъждаме проблемите на хората с увреждания. В е, Чехия бяха предприяти много мерки по посока на а, е, групата на хората с, а, е, с увреждания. Бе създадена специална държавна агенция, която да отговаря за лицата с увреждане. Необходимо е да се постигнат е, е, да се постигне равенство в правата между хората с увреждания и останалите граждани, по-специално на пазара на труда. Е, защото на пазара на труда много често е, тези хора се разглеждат като хора болни или като инвалиди. Затова създадахме специална програма за подпомагане на работодателите. Е, работодателите, общините, местните органи на властта се поощряват финансово за а, наемане на лица с увреждания. ако те нямат възможност или съответно работно място, което да е подходящо за хората с увреждания, то администрацията или предприятията трябва да съдействат за намиране на място на лицето в друго предприятие също така специални мерки се предприемат за хората с умствени увреждания, които не могат обикновенно да заемат работни места с на пълен работен ден, за тях се създават специални видове договори с намалено работно време и така. Също така не, не, необходимо е да се, пред, да се предоставят услуги на хората с увреждания в Чехия. Те, те получават и помощи в като 6 милиона евро са предназначени за тях от държавния бюджет quasi ein. тази дискусия се превърна в нещо като на умен на най-добри практики. Научихме е, какво е, се извършва в различните държави членки във връзка с е, пазара на труда и достъпа на хората с увреждания до пазара на труда. Едно време бях синдикалист и се спомням, че се организираха заседания, които бяха предназначени за хора с тежки увреждания, за да могат те да разговарят помежду си, но нямаше никакъв обмен между инвалиди и здрави хора. Аз е, мисля, че това може да бъде начало на решение защото е, мисля, че ние като здрави не винаги сме достатъчно съпричастни към хората с увреждания, не проявяваме достатъчно интерес към това как се чувстват те, какви са потребностите им. Мисля, че това е едно от заключенията, които можем да направим от тази част на дискусията. Това неминуемо ще подхрани собствения ни размисъл. Госпожа Кунева, е, господин Кързе са е част от комисия Комисията по заетост на Европейския парламент. Те са много заети, те се занимават с досиета, е, които са насочени към хората с увраждания. В Европейския парламент ще продължим да работим по тези конкретни въпроси. Ще продължаваме да участваме в дискусии с националните парламенти по тези теми. Благодаря ви за настоящата дискусия. Изчерпахме дневния ред. Е, сега бих искал да ви е, помоля да се отправите към Европейския дом на историята. Не бива да оставяте тук никакви лични вещи, т.е. вземете всичко, което сте си донесли. Залата ще бъде затворена, няма да можете да се върнете да си приберете нещата и е, за това ви моля е, да вземете всички лични вещи и да не оставите нищо е, и всички движими ценности. Мисля, че всеки ще се умее да постигне този резултат. И така, Господин Адриан Соломон, е, вие имате думата за заключение. Извинявайте за малко да ви забравя. Моля за извинение. Е, господин Соломон, е, най-напред най-напред е, бих искал да благодаря на всички за това, че участваха в е, настоящата интерпарламентарна среща в рамките на Европейския семестър е, под румънско председателство. Искам само да добавя, че двете теми, които бяха избрани за днес, имат общи страни дигитализацията на пазара на труда и е, включването в него на е, хора с увреждания. Е, мисля, че е, това може да доведе до обща дискусия върху е, приобщаването на хората с увраждания, както в нашите общества, така и към пазара на труда. Защото технологията, с която се оказва помощ на инвалидите и която е все по-присъстваща около нас, дава възможност да се интегрират хората с тежко увредено зрение. Е, до е, момента е, те се занимаваха само с ниско квалифициран труд, докато сега в Румъния 42 слепи работят в най-развитата компютърна техника, като използват компютърни програми на Брайл. В Румъния има съвет за наблюдение за изпълнението на декларацията на ООН. Това е орган към Румънския сенат. Е, той разполага с достатъчно средства, е, за да може да се наблюдава изпълнението на тази конвенция на цялата територия на Румъния. Ако в е, Европейския съюз има повече от 80 милиона хора с увреждания, в Румъния те са около 800 хиляди. Е, повечето от тях е, получават социални помощи, но тези социални помощи са различни. Целта е да им се окаже помощ да излезат от е, това, че са изключени от обществото, за да се върнат към обществения живот. Но е, повечето от тях имат и лични асистенти. Тоест, в Румъния има е, политика в тази област но е необходимо общините да вземат по-голямо участие болниците, училищата, общините е, все още не разполагат с необходимия административен капацитет. С други думи, няма поне един служител, е, който да владее езика на знаците и който да може да общува е, с хора с увреден слух, например. Ето защо смятам, че в рамките на Европейския съюз трябва да има програми за обучение, които да се финансират от структурните фондове, за да могат общините да получат средства от тези фондове, да обучат общински служители, е, които да могат да работят с хора с увреждания трябва да разберем, трябва да осъзнаем, че хората с увреждания могат да бъдат същински приобщени към обществения живот, ако разполагат с правен статус, ако са подвижни, ако са мобилни и ако разполагат с достъп до всички възможности, които им се предоставят в обществения живот. Естествено, е, те трябва преди всичко да могат да бъдат самостоятелни. Може би е, пазара на труда за в бъдеще, който е, ще бъде дигитализиран и роботизиран, ще даде възможност на хората с увреждания да се възползват от е, така наречената дистанционна работа, да се стоят в къщи, но да бъдат активни и по този начин да, приобщ... да допринесат за развитието на обществото. Ние всички се опитваме да им дадем тази възможност, Тоест е, да не гледаме на тях като хора в неравностойно положение, хора, е, които страдат от някаква слабост. Може би това е идеализирана представа за бъдещето, но това трябва да бъде нашия съвместен проект, това трябва да бъде нашата стратегическа цел, това трябва да бъде и цел на обществената ни политика. Още веднъж ви благодаря, ще се видим по-късно на вечеря. Надявам се, че дискусията ви хареса. Тя беше конструктивна. Тя беше проведена в рамките на европейския семестър. Председателя, благодаря. Благодаря още веднъж. Моля ви за извинение за това, че забравих да ви дам думата за заключение. Ами,